служи за едно по-добро разбиране и за едно по-добро трансгранично сътрудничество. Освен това, тя награждава дейности, които са закрепени в хартата на основните права. Носителите на наградата се ангажират в най-различни области, между културния диалог, пряката солидарност, интеграцията или опазването на историческото наследство. Днес в 5 часа в Европейския парламент за един час ще се срещнат всички носители на, на лауреати за тази награда и вие всички сте сърдечно поканени. Всички те са при нас и аз искам да ги поздравя и да ги поканя на трибуната на нашия пленум.